това приключваме пленарното заседание. Протоколите от заседанието ще бъдат на разположение на следващото заседание. И ако няма възражения, ако няма възражения срещу тези протоколи, искате думата. Заповядайте, господин. Благодаря. Искам да се изкажа във връзка с правилника, който предвижда да се пуска в залата европейския химн, когато посрещаме държавни глави. Тази седмица тук бяха държавни глави от две чуждестранни страни и искам да заявя несъгласието си с факта, че не беше пуснат химна. Господин Один, вие тук споменавате правилника. Ще направим проверка, нямам никакви възражения. Вашето изказване да влезе в протокола. Пожелавам на всички приятен ден. Край на заседанието.